Веднага започваме нашата работа. Добре дошли в Европейския парламент. Вчера се срещнахме за нашата дискусия, както в пленарна зала, така и по работни групи. После вечерта бяхме заедно на концерт. Позволете да приветствам а, господин Орбан, министър-председател на Унгария, който в момента е ротационният председател на Европейския съвет и а, господин Барозо, председател на Европейската комисия. А, това са много високи гости, които обаче ще бъдат и наши пленарни оратори. Благодаря, че дойдохте, благодаря, че приехте поканата. Е, много важно е вашето присъствие в съвместната парламентарна среща. Темата е посветена на Западните Балкани, Западните Балкани към по-интегрирана Европа. Много важна тема за всички държави членки, които проявяват интерес към темата. Вчерашната дискусия беше много интересна. Искам да ви напомня, че все още разполагаме с 22 езика, на които са официалните езици в Европейски съюз, плюс хърватски, е, сръбски, черногорски, македонски, албански и косоварски. Много ви моля да попълните формулярите, с които желаете е, да покажете, че ще вземете дума в нашата дискусия. Дебата ще се води с унгарския премиер господин Орбан и председател на Европейския съюз, както и с господин Барозо, председател на Европейската комисия. С това а, откривам нашата среща и давам думата на господин Ковърс, съпредседател на нашето заседание. Отново благодаря Ласло за изключително ефективната ви работа. Вие представлявате унгарското председателство и сега оставям всичко във ваши ръце. Имате думата. Благодаря, господин председателю. За мен е висока чест. Благодаря за високата възможност. Уважаеми госпожи и господа, приветствам ви във второто пленарно заседание на нашата среща. Както вече каза председателя Бузек, вчера имахме едно културно събитие – Първата точка от днешния, а, дневен ред е доклад от вчерашните работни групи. Всяка една работна група ще разполага с 10 минути, за да ни разкаже как точно е протекла работата. Позволете най-напред да дам думата на госпожа Дорис Пак която ще ни запознае с първата работна група с заглавие посочена във вашите документи сътрудничество в областта на свободата, правосъдието. Уважаеми колеги, ние работихме в областта на правосъдието, сигурността и а, свободата. Занимавахме се с въпроси, свързани с освобождаване на визовия режим, съдебно и полицейско сътрудничество. Вчера започна срещата с тема, свързана с сътрудничеството между Европейски съюз в областта на правосъдието, свободата и сигурността. И участваха почти всички представители на парламенти в а, а, срещата. А, година и половина сега след съобщаването за тази среща. Имаше посещение от Гиеч, но не можах да разбера защо на самата среща, въпреки поканата, не присъства техен представител. Косово, България, Унгария коментираха освобождаването на визовете режим за страните от Западните Балкани като важна стъпка за регионално сътрудничество от Косовския парламент говориха по отношение на а, сигурността като необходимост а, и а, капацитет за а, техния парламент за участие във всичко. А, политиката свързана с убежището беше основна тема. Германия, Гърция изразиха именно своите позиции под имиграционната политика. По отношение на убежището и незаконната иммиграция, също така бе казано колко е важно да се спазва човешките права и човешкото достоинство. Засегнаха се аспектите, засегнати в Лисабонския договор, които бяха поменати от България и Полша особено. и Ясно. Освобождаването на визовия режим – би означавало, че няма да има прекалено голям поток на иммигранти към западните страни благодарение на инструмента, който вече е функциониращ. Бе направена положителна оценка от Швеция, Унгария и Гърция на този аспект. Полицейско сътрудничество – е, изключително голяма е неговата роля в дискусията. Полша говореше за повече възможности за сътрудничество в тази област между страните. Харватия също се присъедини. Почертано бе ролята на полицейската мисия в този контекст, а също така бе подчертано ролята на регионалния съвет за сътрудничество. По отношение борбата с корупция, трафик на хора, на наркотици и приоритета на полицейските сили, без споменат от Швеция. Изключително важно е именно спазването на социалния ред, там особено където економическите условия в страната са трудни. Социалният ред и социалната сигурност са изключително важни в превенцията е, и това бе подчертано от Чешка република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 и наркотици. Тази тема бе засегната особено от унгарския представител и общо разбиране, че парламентите в Юго-Источна Европа трябва да контролират изпълнението и прилагането на закона по отношение на всички тези теми, които бяха дискутирани. България също повдигна въпроса за ксенофобията, срещу което трябва да се води е, много голяма борба и да се спазват правата на малцинствата. Съдебно сътрудничество. Това е приоритет в Юго-Источна Европа. Достъпа до правосъдие и съдилищата все още е, има какво да направят и това бе изразено от всички оратори. Необходимо е да има постоянен мониторинг, е, за да се окаже съдействие. България също призова към механизъм за осигуряване на устойчивост на развитието в е, съдебното сътрудничество е, Международният трибунал за Югославия бе важна тема. Независимостта трябва да бъде уважавана на съда и това бе подчертано много ясно. Направих каквото ми беше възможно, за да обобща различните теми. Не беше лесно, но благодаря ви, че ме изслушахте. Мога да продължа, разбира се. Много ви благодаря, госпожо Пак. Сега искам да се обърна към господин Михай Бала и да го помоля да ни запознае с резултатите от работата на втората работна група, а именно за интегрирането на гражданите. Уважаеми господин председател, господа и госпожи заместник председатели, госпожи и господа колеги. Имах честа да а, изготвя доклада а, за работата на втората група, тази за интеграцията на гражданите. Знаете, че за Унгария темата е много важна. Нашата история ни учи, че гражданството не е само правна категория. Тя, е, гражданството е свързано и с емоционална идентичност. Гражданството има емоционално и културно измерение. Това е също толкова важно за процеса на разширяване, колкото юридическите споразумения. Политиците са предназначени да бъдат мост, е, чрез който е, правните категории е, да се доближат до ежедневието на хората, до техните умове. В Унгария ние имаме исторически връзки с страните от Западните Балкани и е, сме е, успели е, да достигнем висока степен на взаимно разбирателство – Именно за това избрахме тази тема като основна тема за дейността на втората работна група. Аз работих като съпредседател на групата, заедно с още един колега. Интеграцията на гражданите бе е, очертана като е, основна предпоставка е, за присъединяването към Европейския съюз. В уводните слова бихме, чухме така припомнене за културното разнообразие на народите в бивша Югославия. Там е, сме свидетели на известно фрагментиране, разединение, което се отразява отрицателно върху интеграционния процес. Беше е, подчертано също, че тези предизвикателства трябва да бъдат преодолени съвместно. Изолирани дебати на национално равнище не допринасят за взаимното разбирателство. Затова се нуждаем от многостранни форуми за разисквания, като този вчера. Необходимо е да осигурим балансирано представителство и за тази цел Европейският съюз трябва да положи усилия. Подчертано бе също, че международните и европейските институции някой път са твърде отдалечени от, от, от хората, от гражданите. Затова националните парламенти, а и Европейският парламент а, имат възлова роля като посредници. Аз а, пък а, в своето слово се спрях на а, процеса на интеграция на Западните Балкани – от гледна точка на това доколко страните там а, са изпълнили и економическите и правните критерии за присъединяване. Но успешната интеграция минава през интеграцията на гражданите. Тя също трябва да бъде утвърждавана и това е особено вярно за страните от региона на Западните Балкани. Ако погледнем а, историята на Западните Балкани през последните 100 години, ще видим, че най-важното в този регион е, е ограничаването на конфликтите между етническите групи. Затова е важно да се подчертае, че интеграцията е единствената альтернатива в тази част на Европа. Защото само по този начин обществото е, ще приеме необходимите реформи ще бъдат приети реформите само ако хората се чувстват у дома си в Европейския съюз и не бъдат карани да се отказват от своята идентичност. И обратното е вярно. Интеграцията на гражданите ще бъде подпомогната от възприемането на Аки Коминотер, на правото на Европейския съюз. Именно в тази посока трябва да работим. Уважаеми колеги, разбира се, образованието е най-подходящото средство за постигане на всички тези цели. Защото а, чрез него ние формираме бъдещите поколения. Не е обаче типично а, голям брой а, ученици от Западните Балкани – да учат в други части на Европа. Естествено, за това не достига финансиране и за това трябва да подкрепяме неправителствените организации, които работят в тази сфера. Може би правителствата биха могли да се възползват в по-висока степен от програмите за побратимяване, тъй наречените проекти Twinning, за да спомогнат за взаимно опознаване на културите. Нуждаем се от по-добри решения. Тези общества се нуждаят от познания, от опит, от мрежи, които се осъществяват контакти. Значи младите хора могат да излизат от страните си в Западните Балкани и след това да се връщат в тях, носейки нов опит и познания. Разбира се, културната интеграция е, е един от основните приоритети на унгарското председателство. Представителите на етническите групи е, Западните Балкани е, виждат в интеграцията път към мира. И много важно гражданите на тези страни да знаят, че Европейският съюз не желая да претопи тези култури, а желая само да ги интегрира, зачитайки тяхната самостоятелност. Няколко инициативи съществуват за запазване на историческото и културно както и природното наследство на този регион. Те също са от голямо значение. Говорим за интеграция на гражданите – Страните от Западните Балкани Интеграцията засяга не само а, гражданите от основното население на съответните страни, но и а, представителите на малцинствените групи, които често пъти живеят от двете страни на една граница. А, това е явление, с което сме длъжни да се съобразим. Изключително важно е разнообразието на региона да бъде запазено. То не е недостатък, то не е заплаха, то е възможност. Между тези групи е имало сериозни конфликти, конфликти е, в миналото. Но за е, жителите на региона е съвсем естествено техните култури и езици да съжителстват. Не само е, националните парламенти и Европейският парламент е, участваха в нашата е, дискусия. Ние чухме изказвания и на представители на страните от Западните Балкани. Това е изключително важно, тъй като се нуждаем от постоянен диалог с тези страни. Това е ключът към мира и взаимното разбирателство между хората. Въпросът за образованието също а, бе а, осветлен. А, обучението и образованието на младите хора е ключ към успеха в бъдещето. А, бе подчертано, че за стимулиране на разбирателството между етническите групи е добре да се изготвят а, общи учебни планове и програми. Културното разнообразие трябва да намери своето място в учебните програми, за да бъде възпитано едно по-толерантно младо поколение. Подчертано бе също, че за тези млади хора трябва да бъдат полагани грижи и след като завършат училище. Много тъжно е, че е, е, в този регион е, е голям броят на безработните млади хора. Естествено, интеграцията на бедните също е от голямо значение и за това бе казано, че желателно стратегията за ромите, е формулирана при унгарското председателство, да намери приложение и страните от Западните Балкани. Дунавската стратегия също ще бъде използвана за стимулиране на интеграцията в различните и аспекти, не само за преодоляване на проблемите в културната сфера, но и за изграждане на рамкова програма, в която да бъдат решавани редица въпроси. Изкуството и културата са е, най-важните лостове на интеграцията. Затова може само да се съжалява, че на този аспект не винаги се отделя достатъчно внимание в сравнение с други области на живота. Литературата, музиката, живописта са все форми на изкуството, които допринасят за взаимното разбирателство. Тук ние съзираме много голяма отговорност. Ако не съумеем да интегрираме страните от Западните Балкани, е, проблемите само ще се задълбочат и е, конфликтите ще станат неразрешими. Някои хора споделиха и личните си преживявания е, във връзка с региона, подчертавайки колко важно е да има разбирателство между представителите на различни култури. Ценности, идентичност и сърце. Това е ключът към решаване на проблемите. Благодаря, казва председателят. Сега едно техническо съобщение. Преводът на български язик се премества от канал 21 на канал 17. И сега Искам да кажа сърдечно добре дошли на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан. Госпожи и господа, искам сърдечно да ви пожелая добре дошли. Много се радвам, че мога да се обърна към този така важен форум, посветен на европейската интеграция и разширяването. Унгарското председателство твърдо стои за тази цел. Позволете ми сега да се спра на няколко важни въпроси. Аз гондолам, че вон един олян визионк, амей реалитасокból индул ки. A realitás úgy hangzik, hogy mi most valójában egy az Európai Unión belüli enklávéról beszélünk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 съюз. И процесът за разширяване е просто да се отметне някаква котейка. Става въпрос за една дълбока трансформация, която оказва въздействие на цялата страна и трябва да се вижда като голяма възможност за мобилизиране не само на държавата и на обществото, а трябва да бъде и резултат на един консенсус между всички политически партии, е така че да има подкрепа за реформите в държавата по отношение бъдещето в Европейския съюз. И държавите трябва да бъдат убедени, че ние винаги ще бъдем до тях можете да разчитате от политическа, економическа и финансова гледна точка на нашата помощ. Това не са само думи. Финансовата подкрепа вече а, помага на редица региони в държавите кандидат членки, включително и тези, които се стремят към а, тази позиция. А, изграждането на финансовите системи е много важно. 2007 и 2013 година Европейския съюз предоставя 11,5 милиарда евро за изграждане на институциите, развитието на човешки ресурси, регионално развитие, трансгранично сътрудничество. И това показва още веднъж решимостта за присъединяване на тези страни, например освобождаването на визовия режим. Това е изключително важно, особено за младите хора. хора знае колко важно е за обществата на тези страни. Но, въпреки всичко това, е, необходимо е да има ръце, които да извършат тази дейност. Необходимо е да има напредък в ключови реформи. Трябва да се изпълнят ангажиментите с пълно сърце, ръководство, уважение и спазване на съвместната работа. Европейското членство е в интерес на развитието и на мира в Западните Балкани, за да може да се затвори е, страницата на трудното минало. Спазването на ценностите, човешкото достоинство, консенсуса и компромиса, това е изключително важно. Ние се опитваме да постигнем консенсус винаги и се надявам, че сме много по-силни така, защото можем да си позволим да постигнем компромис. По отношение интеграцията на гражданите, много интересен е този работен семинар, който вие сте участвали. Това наистина е фундаментална дискусия. Нито една държава никога не е загубила идентитета си, защото се е присъединила към Европейския съюз. Точно обратното когато сме заедно, ние искаме да почертим, почертаем нашата идентичност по всякакъв начин. Разнообразието ни не е слабост, а сила – при положение, че наистина има обща воля да вървим заедно напред. Както съм казал миналата седмица на е, своите колеги, говорейки, изключително важно е да има обща воля. Трябва да има национално единство между всички партии в страната, за да може да се вложат усилията за постигане на национален консенсус. Това е изключително важно за членство. А, много важен е също и елемента на компромис – в интерес на взимането на решение. И затова националните парламенти сега са още по-важни. Говоря не само за правителствата, но и на парламентите, именно с това послание, за да постигнем този консенсус. Обеден съм, че всяка една държава от Западните Балкани ще провери, прояви своето желание да върви в тази посока. Обеден съм, защото чувам и виждам неща, които подкрепят вярата ми. Страните, които съм а, посетил или хората, с които съм говорил, казват, че не наистина европейския е, път е, ще гарантира сигурност, стабилност и благоденствие на хората. В една страна ми казаха, е, ние сме съгласни единствено по тази точка, именно европейска интеграция в нашата страна. Всички сме съгласни. Това е чудесно. А, аз наистина се радвам че именно европейската интеграция ги обединява. Нужен е по-широк консенсус и други реформи в страните. Реалността е следната. Някои от тези страни са по-напред в развитъка си от други. И някои все още трябва да покажат още по-голяма решимост по отношение на стратегическите си планове. Но разбирам, че това е историческа цел за всички. И няма да пропуснат именно възможността да се качат на влака на път към Европа. И аз им казвам, това е историческа цел за всички нас, за всички европейци. Жан Моне, един от е, основателите на Европейски съюз казва, цитирам, всеки е амбициозен. Въпросът е, ако един е амбициозен, да бъде или да не прави нещо – да станеш член на Европейския съюз, това означава, че трябва да си амбициозен, да правиш неща, да правиш реформи. И тези страни наистина са амбициозни, защото сега те трябва да спазват своя ангажимент и да направят нужните реформи в своите страни. Необходимо е за техните страни, необходимо е за регион, необходимо е от, за целият процес на разширяване. Европейската комисия продължава да бъде до тези страни в тяхното пътешествие и може да разчитате на наша вашата подкрепа е, като бъдещи членове. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви, господин председателю, за вашата реч. Сега е време за разисквания, госпожи и господа. с участието на председателството на Европейския съюз и Европейската комисия. Ето правилата за разискванията. Те всъщност са същите както вчера. Ако искате да се изкажете, моля, попълнете формуляра за изказване, който е даден на всяка делегация. Ще направим списък на ораторите на основата на тези формуляри. За всяко изказване е, се предвиждат 3 минути и на екраните можете да следите колко време ви остава. Моля да се вмествате в отреденото ви време. Е, ще е, използваме тук и правилата на Европейския парламент, а именно процедурата е, на заявка с синя карта. След изказване от 3 минути, евродепутатите имат въпрос да имат възможност да зададат въпрос за 30 секунди, след което може да бъде даден отговор на този въпрос пак за 30 секунди. Сега преминаваме към изказванията. Господин Бущинаро, член на Европейския парламент, е първият ни оратор. Господин председателю на Европейската комисия, господин министър-председателю Орбан, преди да започнем разискванията, искам да изясня един процедурен въпрос. Както знаете, е, господин председателю Бузък, на 7 март ви изпратих писмо а, относно изявления направени против мен, член а, на Европейския парламент и заместник-председател на делегацията за отношенията с Западните Балкани а, от госпожа Жозефина Топали, която е тук. Тя ме обвинява, че на 24 февруари в Европейския парламент съм се изразил а, антиалбански, расистки а, и а, че съм корумпиран. Изявлението на госпожа топали е, е неоснователно, несериозно и за това е неприемливо. То е насочено не само против моето достоинство, но и против Европейския парламент като институция. Както знаете, господин председателю, е, съветът на председателите в Европейския парламент обсъди този въпрос преди около месец. Зная също, че вие, господин председателю, е, от най-високото място като председател на Европейския парламент опитахте и по дипломатически и по недипломатически канали да убедите госпожа Топали да оттегли обвиненията си. Не искам тук да слагам началото на дебат, който ще завърши безплодно, тъй като ние говорим за изключително важна тема за целия Европейски парламент. Но искам в протокола на тази извънредно важна среща все пак моето изказване да бъде записано. Благодаря ви. Въздъхнах. И е, това е, означава, че съм видял е, две сини карти в залата. Искате да вземете отношение по току-що чутото ли? Аз ще слушах с покълби, Записала съм се. Записала съм се за кратък коментар, след което ще задам въпрос на господин Орбан. Е, Благодаря ви. Госпожа Топали е вдигнала синя карта. Давам ви думата, госпожо. Much, Благодаря, господин председателю. Аз напълно съм съгласна с господин Бощинари, че това, което той говори, е напълно безплодно. Вижте, Бощинаро предложи без никакво основание на албанците да се откаже свободно движение, да бъде издигната пред тях отново Берлинска стена. И това засяга 3,2 милиона албанци. Смятам, че това предложение е достойно за оплакване. То е расистско, антиалбанско, то е ниско и е мотивирано от ниши интереси. Подчертавам, че това предложение Ала Чаушеско е ясно а, инспирирано от антиалбански кръгове. Това е действителността. Ако някой се обижда от действителността, грешката не е нито в действителността, нито от 3 милиона албанци. Благодаря. Още по-малко грешката е на госпожа Топали. Благодаря ви. Сега искам да помоля колегите, ако е възможно да сложим край на дебата, който се разви, поне на този форум. И дайка се върнем на темата и да обсъждаме по-съществени неща. Kades. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, dėkuoju visiems kalbėjusiems tiek ponu Orbanu. Благодаря, е, господин председателю. Искам да благодаря на нашите оратори, господин Орбан и господин Барозо. Позволете ми да обобщя е, обсъжданията от е, тези два дни. Аз съм представител а, на Литовския парламент и на всички политически сили представени в него. Всички политически партии в нашия парламент приеха декларация, поздравявайки Харватия за нейните успехи в преговорите, пожелавайки през есента да бъде осъществено приключването на процеса и успешно да бъде проведен референдум. Ние също очакваме с нетърпение Сърбия да бъде издигната до статус на държава кандидат – и е, да бъде приключен диалогът с Косово. Поднасяме поздравленията си на Маседония, която доста бързо върви напред. И вярваме, че всички е, държави членки е, ще помогнат за извеждане до успешен край на проблемния диалог между Македония и Гърция. Смятаме, че Европейският съюз може да правя по-активно отношение е, в Босна и Херцеговина. Мисля, че е, вътрешното положение в тази страна е най-сложното. Разбираме, че условията са трудни, разбираме, е, значението на копенхагенските критерии, че трябва да се напише домашното и прочие и прочие. Но смятаме, че Европейският съюз трябва по-категорично да заяви солидарността си с страните от Западните Балкани. В това отношение е, добър пример е нашето партньорство с държавите на изток. Литва има за съседи Беларус, Русия, Калининградския регион. Ние сме е, външна граница на Съюза по тази причина и искаме да се постигне повече напредък в партньорствата на тук. Е, вярваме, че е, ще бъде постигнат успех в интеграцията на Западните Балкани и сме убедени, че това ще е полезно и за партньорите ни на изток. Затова Литва иска да се включи по-активно в тези процеси. Вчера си говорихме за свобода, сигурност и правосъдие. Много добре си даваме сметка за необходимостта от укрепване на полицейското сътрудничество, от е, е, усъвършенстване на работата на Фронтекс. Ние имаме много положително отношение към Фронтекс. Те вършат много работа и я вършат много добре. Вярвам, че днешният форум е, ще е, послужи като важен стимул за държавите членки на Европейския съюз и за всички наши партньори е, в региона на Западните Балкани за разширяване на сътрудничеството. Сега имам конкретен въпрос към господин Орбан. Какво е вашето мнение? По време на вашето председателство не трябва ли да проявявате по-голяма активност? в намирането на така по-сериозен коефициент за напредък в Босна и Херцеговина. Председателят. Драги колеги, още веднъж припомням правилата на играта, правилата за воденето на нашите разисквания. Ако вдигнете синя карта, ще разполагате с 30 секунди за задаване на въпрос. Извън обичайния ред. Това означава да вдигнете синя карта да имате 30 секунди. А тези, към които сте задали въпросите си, ще имат 30 секунди за отговор. Друга е процедурата за обикновеното изказване, изказването по обичайния ред. Там са предвидени 3 минути. Сега, току-що изказалият се колега, точно това направи. Той направи е, редово изказване, след което зададе въпрос. Ако господин министр-председателят желая, може да отговори. Господин Орбан, моето политическо мислене е свързано с определена поредност. Първо трябва да имаме визия, трябва да постигнем успех и след това трябва да пристъпим към решаване на проблемите в Босна и Херцеговина. Затова мисля, че унгарското председателство бе право интензивно да подкрепи а, е, а, е, интеграцията на страните от Западните Балкани и изработването на визия за тях. След това а, е, положихме доста усилия да превърнем Харватия в пример за успех – и тя да послужи като модел на Босна и Херцеговина по пътя към европейската интеграция. Мисля, че това успяхме да го постигнем. Лорд Баунас, Камера на лордовете. Благодаря ви за дадената дума и за възможността да се изкажа е, в дебата, започнат от изказванията на господин Барозо и господин Орбан. Дискусиите тук през последните два дни показват, че сред делегациите от държавите членки или от е, Западните Балкани все още има силна вяра, че Европейският съюз продължава да е, вярва в Западните Балкани, в тяхното европейско бъдеще. Говори се много за съществуващите програми, за подкрепата, за сътрудничеството, за постигнатия напредък, но трябва да подчертая, че е, трудните реформи могат да предизвикат разочарование, ако не се вижда напредък към крайната цел. Както казах вчера, господин председателю, няма заместител същностната политическа дейност и решаващите усилия да се покаже, че Европейският съюз възприема като основен свой приоритет при всяко председателство разширяването към Западните Балкани. Естествено, приветствам направеното от унгарското председателство, но тази работа трябва да бъде продължена и от следващите председателства. Не трябва да компрометираме стандартите за членство. Членството трябва да зависи от спазването на тези стандарти, обаче, а не от някаква произволна дата. Подпомагането на тези страни трябва да има водещо място в нашата програма. Тази част е, е, незавърш, е незавършена наша работа. тази част от Европа е неразделна част от Европа. Както казах, трябва да имаме приоритети. Не можем да направим всичко навсякъде едновременно. Лично аз приветствам стабилната, реалистична позиция, заявена от господин Орбан днес сутринта. Приоритетите трябва да са свързани с целенасочена помощ за борба с корупцията и престъпността, изграждане на независими съдебни системи и правови държави. В рамките на тези приоритети трябва да имаме подприоритети, а именно Харватия да затвори главата за съдебната власт – и въобще процеса на присъединяване. Второ, трябва да има усилия на много високо политическо ниво за довършване на конституционните промени в Босна и Херцеговина. Това е от основно значение, за да не се плъзне страната обратно в нестабилност. И последно, трябва да има много сериозни усилия Гърция и Македония да решат проблема за името на Македония. Това е от основно значение за напредъка на тази страна по пътя и към кандидатура за членство. Това са въпроси, които редовно трябва да имат водещо място в разискванията на съвета, за да се придаде класък на вече свършената работа и да се крепи духът на сътрудничество в региона. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Сега е представителя на Черногорския парламент. Не знае. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен дали оборудването тук спазва стандартите на Черна гора, но съм сигурен, че ще ме чуете. Благодаря ви много за това, че ни поканихте. благодаря на председателя Баросо за това, че посети Черна гора. Ще се опитам а, а, да използвам тази възможност да говоря на четирите си родни езика. Черногорски, хрватски, сръбски и босненски. За щастие мога да ги говоря едновременно. два осма питания. Питания, Pitanja koja изазивали най вече сумне в Европейска Юния, Искам да повдигна четири важни въпроса. Много трудно чуват преводачите. Е, е, има технически проблем, е, има брум в системата. Така че има сериозни затруднения при превода. Koja се огледа зрелости на društvu. Kroz osvajanje ideala pravde ostvaruje se, slobodno mogu reći, najveći степен зрелости demokratskog društva. На владени права We don't have. usually four languages are not understandable. Изглежда, че трите ми родни езика не са разбираеми. Имаме ли превод? Можете ли да включите времето ми за изказване отново? Не. А, благодаря. Нашите страни отслабнаха сериозно по време на войната и затова ни трябва вашата помощ, за да постигнем а, своите цели. А, защото тук споделяме една основна цивилизационна ценност, а именно, а, че държавата се основанва на правото. Нещо, което са казали още римляните. Така че съм убеден, че с помощта на Европейския съюз ще можем да отхвърлим всички съмнения в Европейския съюз по време на нашите преговори. За да могат обществата ни да станат европейски, трябва да можем да интегрираме всичките им части. И това събира обществата ни, идеята за сближаване, идеята за Европа. Така се събират на едно всички елементи на политически и социален живот. Именно за това е толкова силно това послание, защото се основава на верните ценности. Гражданите обаче трябва да са сигурни, че нашите държави ще могат да установят социални отношения, при които етническите религиозни трудности ще са част от културното ни наследство. Това не трябва да бъде оставяно като кокъл, за който политиците да се борят. Черна гора е добър пример за това, че в Западните Балкани е възможно да се преодолеят конфликтите и да се постигне между етническа и между религиозна хармония. Хармония, която ни обогатява, а не ни разделя. Именно заради това сега имаме възможност да, да вървим по стъпките на Харватия и като страна кандидатка да поддържаме огъня жив. Черна гора смята, че Харватия е отличен пример, който можем да следваме. Поздравяваме Харватия и призоваваме всички останали страни от региона да последват нейните стъпки, защото Европейския съюз ще бъде завършен само след като бъдат присъединени всички държави, които исторически и културно влизат в Европа. Благодаря следващият оратор. Е Рихард Хърчек. Благодаря господин е, министър-председател Бароза, господин Орбан, искам да говоря по няколко точки от дневния ред. Западните покани са едни от, един от приоритетите на органското председателство. Те трябва да станат съставна част на Европейския съюз. Те не могат да съществуват без Европейския съюз, Европейския съюз не може да съществува без тях. Западните Балкани не са проблем. Те са възможност. Целта е да се даде европейска перспектива на всички страни от Западните Балкани. Разширяването до Западните Балкани е от интерес за всички нас трябва да покажем своя ангажимент към всички европейски ценности, включително върховенството на закона. Бяха направени някои крачки, например либерализацията на визите, но трябва още стъпки напред. Дами и господа, нашето мото, мотото на нашето председателство е силна Европа. А това изисква смели стъпки там, където те са необходими. Економическото управление и усилията полагани в тази посока са усилия, които могат да доведат е, до възможности за Европейския съюз за реакция на економическата и финансова криза. Така Европа може да стане по-силна, отколкото е била преди 6 месеца. Затова унгарското председателство се занимава с европейската реакция на финансовата и економическа криза и различните елементи на тази реакция. Това попада в а, а, обхвата на задължение на ротационното председателство и то работи в тясно сътрудничество с господин Ван Ромпой, председател на съвета и господин Бароза, председател на комисията европейското полугодие и шесте законодателни предложения за економическото управление има за цел да укрепи економическото управление и това е основен приоритет за унгарското председателство. Вече имаме някои успехи, но трябва да продължим да работим за постигането на общите цели. Господин председател, унгарското председателство работи сериозно. Той е един надежден партньор – и много се радваме, че можем да работим заедно с вас, за да изградим общото си бъдеще, в което да включим и Западните Балкани. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря много. да Давам думата на следващия ези, е, оратор, господин Чабата Байди, от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин министър господин председател, господин министр-председател Орбан, господин Розо, Можем да говорим с унгарското председателство и да го поздравим за това, че организира тази конференция. Много важно е това събитие, защото идва съвсем на време, тъй като идва в момент на известно забавяне на интегрирането на Западните Балкани. Ето, можем да си спомним голямото разширение което приключи през 2007 година, обаче се вижда умора по отношение на е, разширяването в Европейския съюз. А сега се вижда още една умора, умора по отношение на работата с страните кандидатки. И се оказва, че членството в Европейския съюз е, е доста далечна перспектива за страните от Западните Балкани. Всичко това е, представлява повод някои политици в Македония да отложат реформите и да се опитват да се договарят с е, и опитите за е, сътрудничеството, за установяване на сътрудничество с съседни страни. Радвам се, че това е приоритет на унгарското председателство. Аз не съм от същото политическо семейство като господин Орбан, но все пак уважавам неговите усилия. Радвам се, че той настоява да се приключат възможно най-бързо преговорите с Харватия и с Сърбия да започнат преговори, както и с Черна гора. Искам обаче да посоча тук, че колебанието на комисията не помогна на тези усилия. Радвам се, че ни остават все пак още няколко месеца. Предприсъединителните фондове и настоящите инструменти на Европейския съюз изглеждат недостатъчни. Затова искам да се обърна към ротационното председателство и да го призова да използва следващите няколко месеца които разполага, за да обмисли какво би могло да бъде направено. Защото, както каза министър-председателят, този анклав трябва, стане, трябва да стане част от Европейския съюз. И ако не изготвим пакет за Западните Балкани, в който да участва и частен капитал – умората в Европейския съюз по отношение на присъединяването ще стане още по-тежка. И накрая, ако не разрешим проблемите за присъединяването и проблемите в съседните страни, е, ще е, е много жалко. Нека да си спомним какво се случи, когато Словакия прие срамното законодателство за езиците. След присъединяването а, на една друга страна има няколко стотин хиляди души в Европейския съюз без гражданство. Председателят прекъсва оратора. Йозефина Топали от е, албански парламент има думата. Благодаря ви много. Високо цена тази срещи между националните парламенти и Европейския парламент, е, както и с участието на парламентите от Западните Балгани. Особено посветени на темата за по-интегрирана Европа. Всички парламентарни групи които гласуваха за е, виза либерализа... за процеса за либерализиране на визите за Албания, позволете да изкажа нашата благодарност, защото през последните години Албания отбеляза наистина изключителен напредък. Много бих искала да благодаря, освен това, на всички опити на Европейския парламент да подкрепи Албания по пътя и към интеграция. И как като парламентарист от Албания, позволете да благодаря на, президент, на председател Бузек за изказаната солидарност към албанците през тези трудни последни месеци. Както знаете, Албания е член на НАТО и в това си качество отбеляза сериозен напредък – Направени бяха големи реформи и драматични трансформации. И за... ако се върнем 20 години назад, от момента, в който Албания започна процеса си на интеграция и видите къде се намира сега Албания, ще видите, че всъщност ние сме извървяли най-дълъг път за най-кратко време. По отношение на економиката мога да кажа следното. По времето, когато има финансово цунами в цял свят, Албания през последната година има 4% ръст, економически ръст. А през миналото 3 месече имахме 5% ръст. Имаме 59% дълг, като се надяваме, че ще свалим 2% от този дълг през следващите години. 3,5% е дефицит и инфлацията е под контрол. 62% увеличаване на износа. Така че мисля, че на практика Албания се намира в най-доброто си време в момента. Да, наистина имаме изкуствен проблем, създаден от някой. Това са предизвикателствата на демокрацията. Знаем, че Нашата история не е била винаги успешна или щастлива. Винаги сме били под някаква а, война, нападания и въпреки това ние сме твърдо решени да вървим напред. Нужно ни е солидарността на останалите и отворен а, път къ, на, към Албания е необходимо да има, за да можем да преодолеем трудностите. В има четири религии. Шиите, уни... Има хармония между тези четири религии. Благодаря, господин председател. председател е прекъсна ораторката. Благодаря. Не искам да бъда неочтив с вас, но наистина трябва да спазваме ограничението във времето. И следващ Следващия оратор е Лорд Теверсън от Камерата на лордовете Обединено кралство. Благодаря. Благодаря на министър-председателя и председателя на комисията. Наистина бяха отлични по отношение на акцента и прагматично насочената тематика. Наистина днес е чудесен пример как могат парламентаристи да се съберат заедно и да покажат единството на целите ни, за да можем да гарантираме е, да се случи интеграцията на Западните Балкани. Обаче, искам да повдигна един въпрос, който според мен е, е очевиден, защото липсва. Като погледна списъка от делегациите от националните парламенти, виждам, че има 9 държави членки, които липсват. И няма представител от Германия най-голямата страна, членка на Европейския съюз и най-големия финансист, ако може така да се каже. Е, има твърде малко е, парламентаристи, които говорят от Северна или Западна Европа, което наистина е жалко, с изключение на шведските колеги вчера, но сега само източна и централна Европа и тайните представители взимат думата. Обръщам се към председателя на комисията, имайки предвид отличната му реч в началото на срещата ни. Как ще се включат останалите основни участници в този процес? Защото те, ако не участват, имайки предвид ли малки интерес от тези национални парламентарни делегации, всъщност ще накърнят целият този процес. Разрешаването на проблема, свързан с Западните Балкани, трябва да бъде осъзнат от западните страни като необходима задача, както сега, така и за бъдещето на Европа. Така че бих искал да знае как точно ще ангажираме тези останали държави членки, за да могат да се включат в този процес, за да може той наистина да се реализира. Е, бихме искали да видим наистина е, действие и членство на страните от този регион в близко бъдеще. Благодаря, господин председателю. Благодаря, е, госпожа Пак. Господин председателю, искам да се спра на два въпроса. Първо, като Европейски съюз, ние а, не смятаме, не трябва да смятаме, че името на Македония трябва да се превърне в предмет на конфликт пред ОНЕ. Не мисля, че въпросът за името трябва да спре Македония в преговорите и с Европейския съюз. Мисля, че Европейският съюз трябва да вземе позиция, за да могат да се придвижат нещата по-бързо. Второ, в Босна и Херцеговина няма реално функциониращи институции от октомври месец. И а, Европейският съюз има своята отговорност там. Длъжни сме да осигурим постигането на напредък за гражданите там. Не зная как Европейският съюз може да се включи по-активно в процесите там, но трябва да направим така, че политиците в Босна и Херцеговина да свършат работата си. Те трябва да работят за поколенията в страната сега и в бъдеще. Трябва да създадат инфраструктура, да създават работни места. Но всъщност никой политик в страната не мисли за тези положителни стъпки. Те просто са се заклещили в собственото си политическо и националистическо мислене. Мисля, че трябва да ги потикнем да предприемат действия. Затова а, би трябвало Европейският съюз много по-сериозно да участва в процесите. В Босна и Херцеговина и в Косово се нуждаем от посланик. Не можем да е, отпускаме средства, да пращаме персонал на ниско ниво, а да няма посланник, който а, е, да помогне Европейският съюз да се превърне в реален партньор в диалога. Това е нещо, което Европейският парламент иска от комисията от доста време. Надяваме се, че новата върховна представителка Кати Аштан ще може в бъдеще да постигне повече от постигнатото до сега. Зная, че нейните действия имат е, своите ограничения и граници, но а, мисля, че комисията може да бъде малко по-активна. Е, сега вече в Косово и Босна и Херцеговина трябва да се предприемат действия от а, местните политици. А, сърбите в Косово също трябва да имат усещане, че са част от диалога, че имат възможност да допринасят за развитието на Косово и че тази възможност се възприема сериозно. Мисля, и съм сигурна даже, че и двете общности в Косово могат да съжителстват мирно в бъдеще. Що се отнася до облегчаването на визовия режим? Да, подходът ни следва да е внимателен, но Босна и Херцеговина и Сърбия трябва да приемат паспортите и ние трябва да се борим за това. Не бива да отлагаме до безкрайност. Трябва да предприемаме практически действия. Разбира се, всичко това не означава, че Сърбия ще влезе в Европейския съюз от днес за утре, ако приеме паспортите. Благодаря. Госпожа Ерчей от Унгарския парламент. a, a Momentumról szeretnék egy благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, искам да кажа няколко думи така за инерцията, за импулса, на който сме свидетели тук в нашата зала от време на време. Въпросът е имаме ли инерция, имаме ли импулс – Е, от време на време има прояви на е, силна воля и на ентусиазъм в разискванията, но има и, и, имаше и такива моменти, в които наистина се усеща, че има възможности за пробив. Мисля, че сега трябва да дадем последният ласък за да помогнем на региона да се интегрира. В противен случай целият процес ще бъде забавен. Затова смятам, че е много важно за нас, зелените в Унгария и в Европа, да окажем пълна подкрепа на унгарското председателство за ускоряване на процеса на присъединяване и интеграция за осигуряване на напредъка на този процес. Разбира се, е, този напредък ще зависи от спазването на съответните изисквания от съответните страни. Искам да благодаря на министър-председателя за думите му в тази връзка. Изказванията в тази зала обаче до някъде разкриват известен скептицизъм. Виждаме, че на някои места ентусиазмът се заменя с скептика. Е, дали се придържаме към е, ежедневните политически реали или си служим само с политически лозунги? Европейският съюз не бива да се обръща навътре към себе си, не бива да става интровертен. Мисля, че трябва да е, обърнем по-сериозно внимание е, на обучението на децата от ранна възраст е, да зачитат позициите и вижданията на другите. Това е важно както в самия регион на Западните Балкани, така и за целия Европейски съюз. Смятам, че задълбочаването на интеграцията и разширяването на съюза трябва да вървят ръка за ръка. Разнообразието не следва да подхранва конфликтите, а да бъде средство за по-добро взаимно разбиране помежду ни. Затова бихме искали министър-председателят да полага енергични усилия за утвърждаване на процесите на интеграция. Дигната е синя карта. Благодаря, господин председателю. Имах въпрос към една излязла госпожа. За това сега ще го насоча към господин министър-председателя Орбан. Вие говорихте за независимостта на Косово, признато от всички държави членки на Европейския съюз. Доколкото знам, не всички са го признали. Може би е, съм е, в грешка и ще ме поправите, а може би сте обобщили. Как може да бъде интегрирана обаче е, една държава, която не е призната от всички държави членки на Европейския съюз? Това е въпросът ми. Сега, министър-председателят Орбан. Може би е било грешка в превода, казва министър-председателят. Аз се изказах ясно и по същество. Казах, че не можем да влезем в договорни отношения с Косово, тъй като има държави членки, които не са признали държавата. Просто изяснявам какво съм казал. Госпожа Кинга Гал, член на Европейския парламент, е следващият ни оратор. Благодаря много, господин министр-председател, господин председател на комисията. Много се радвам, че има възможност вече втори ден да обсъждаме интеграцията в Европа. Това е единствения шанс общностите в Западните Балкани да оставят в миналото тъжестта на историята и да се придвижат към едно мирно съвместно съществуване. В Европа е необходима последователност, политическа воля и визия. Същевременно трябва ръководителите на Европа да се придържат възможно най-близо до принципите, и ценностите на Европа. И тук искам да подчертая въпроса за малцинствата и копенхагенските критерии. Тук трябва да се говори не само за принципи, но и за практически въпроси. Искам да се върна към комисията и да заявя, че е много важно Европейската комисия да стартива нови програми, инициативи, които имат за цел приобщаването на всички етнически групи и насърчаването на различните етнически групи да съжителстват, да живеят заедно, да опознаят културата на останалите, за да могат да развият уважение към културата на останалите. Тук можем да говорим за усилия, свързани с езиците, с правомощията и прочие. Младите хора в Западните Балкани трябва да научат какво значи европейската перспектива. Благодаря. Господин Петю Фарго от Румънския парламент има думата. Господин председателю, господин министър-председателю, госпожи и господа. Искам да благодаря на организаторите за това, че ми позволяват да се изкажа в тази извънредно важна дискусия за бъдещето на Европа. За Румъния е, е въпрос от първостепенно значение е присъединяването, всъщност интеграцията на Западните Балкани, тъй като ние имаме граница с тях. Е, е, още повече в скоро време ние ще станем е, югоисточна граница и на шенгенското пространство. Само интеграцията в Европа може да осигури стабилността в региона в дългосрочен план – тази интеграция е от основно значение за благоденствието и стабилността на Европа и всъщност е от интерес за всички, за региона и за Европейския съюз. Разбира се, най-вече в интерес на гражданите, не толкова в интерес на държавите е интеграцията. Европейският съюз трябва да покаже, че е зрял, че може да реши въпросите свързани с незаконната иммиграция, че може да подкрепи в още по-голяма степен борбата с трафика на хора, с трафика на дрога. Трябва да продължаваме да разширяваме помощта за този регион от всякаква гледна точка. Разбира се, и тези страни трябва да изпълнят критериите за присъединяване. Бурна е историята на Балканите и тя е довела до съвместното съжителство в днешно време на големи етнически общности. Европейският съюз трябва да направи необходимото тези малцинства да запазят културната и националната си идентичност. Те трябва да се ползват и от същите права, както мнозинствата. Румъния подкрепя всички страни от региона в процеса на интеграция. Те са част от Европа и трябва да бъдат неразделна част от интегрирана Европа. Благодаря. Благодаря. Господин Якоб Краснеги. Това е председателят на Косовския парламент господин председателю на Европейската комисия, е, господин министър-председателю, госпожи и господа. Косово не е член на Европейския съюз, но от две години мога да кажа, че нашата страна усеща е, осезаемо присъствието на Европейския съюз. Това присъствие е видимо при нас. И Виждаме, че Европейският съюз има воля да се отнася към Косово като към част от Европа. Воля да приемат Европейския съюз имат и гражданите. И това трябва да се използва, за да им се помогне да осъществят мечтите си. При нас голямата част от населението са младежи и трябва да се опрем именно върху тях, върху младото поколение. Косово в този смисъл има потребност не само от визия, за да върви в посока към Европейския съюз, но и да а, се ползва от подкрепа от Европейския съюз и да а, бъде предмет на обективна оценка. Гражданите на Косово не бива да се чувстват изолирани Естествено, че няма нужда да се либерализира визовият режим, ако не отговаряме на изискванията и нормите на Европейския съюз. Ние работим именно в тази посока. Би трябвало и е неотложно дори да имаме стратегия в този смисъл, а именно стратегия за либерализирането на визовия режим. Пет държави членки е, на Европейския е, съюз е, не са признали Косово и това пречи а, да вървим по пътя. Необходимо е Косово да бъде признато, да, за да не бъде непризната държава, а обратно. Държава, която може да върви успоредно с съседите си по пътя към Европейския съюз и благополучието. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Давам думата на Виктор Бущинаро, депутат в Европейски парламент. Е, е, Уважаеми колеги, позволете ми да направя коментари по някои въпроси, обсъдени тази сутрин, които са много важни за мен. Първо, много а, силно приветствам изказването на министър-председателя господин Орбан. Ние не сме от едно и също политическо семейство, но по отношение на разширяването сме много близо, защото е ясно днес, че в момента има два проблема. има две, два типа умора. Едната е умората от разширяването вътре в Европейския съюз, а другата – е е умората от чакане на, за започване на преговори в Западните Балкани. И трябва да се опитаме да преодолеем тези елементи. Е, много важно е да се постигне политически консенсус между всички политически партии за процеса за разширяване на Западните Балкани. Един много важен е, урок от присъединяването на страните от Централна и Източна Европа – е, е това, че се подхожда с подкрепа от всички партии за присъединяването. Ако има политически тряски, това ще е разрушителни, но за интересите на всички вас. Затова искам най-приятелски да ви призова, моля, изградете консенсус около най-важния въпрос за вашите държави – разширяването. Други важен въпрос е, е, е въпрос, по който сме извели изводи във връзка с присъединяването на България и Румъния, а именно това, че са необходими сериозни административни реформи, за да се постигне интеграция. Защо? Ами защото без сериозни административни реформи вашите страни няма да успеят добре да управляват средствата, които са, се отпускат във връзка с присъединяването, именно предприсъединителните средства и е, структурните е, фондове в последствие. Много важно е тези средства да могат да се оползотворят. И накрая, какви реформи могат да се очакват за политическите партии на Балканите? Мисля, че всеки ден трябва да се работи за разделяне на политическите партии от влиянието на бизнеса от една страна и второ да, за преодоляване на неподходящото финансиране на партиите и на политическите кампании. Корупцията на високо равнище не се вижда само в Западните Балкани. Такава корупция се вижда и на други места и е много важно да се работи за справяне с този проблем. Госпожа Сиси от Гърция има думата. Е, Благодаря много. От името на Гръцкия парламент искам да ви поздравя за това, че сте организирали тази среща. Искам да приветствам унгарското председателство и министър-председателя, както и председателя Барозо. Искам да заявя, че това заседание е много важно за всички нас. И слушахме много изказвания, бяха споменавани много въпроси, като политическата воля, хоризонтите, основните потребности и списъците с тях – всички тези въпроси са важни за диалога и в връзка с това искам да повторя думите на унгарски министр-председател, именно, че Европейския съюз трябва да се разшири, а като същевременно интеграцията се задълбочава. Затова е много важно да поемам руля на този процес. Политическата история на Европейския съюз върви ръка за ръка с политическата история на Западните Балкани. Всички много добре знаем, че това е европейски регион. Чрез връзките си с европейските страни, чрез общата история и той може да участва в основните ценности на Европейския съюз, именно мира, цивилизацията, солидарността и прогреса. Именно заради това е ясно, че бъдещите хоризонти през страните от Западните Балкани трябва да отразяват тази действителност. За да може да постигнем тази визия, трябва да действаме активно. Също време, обаче не трябва да прибързаме. Да, ние сме за присъединяването на страните от Западните Балкани, но те трябва също да разрешат проблемите, които съществуват помежду им. Ако разгледаме начина по който страните от региона са успявали да преодолеят трудностите за в миналото, става ясно, че трябват инициативи, които насърчават усилията и от страна на отделните хора и от страна на цялото общество за постигане на поставените цели. Политическите групи също трябва да се обединят, за да намерят общи решения. Гърция е готова да подкрепи Европейския съюз и унгарското председателство в тези усилия. Надявам се, че това ще бъде повтарено. Благодаря много. Господин Луис Родригеш от Португалски парламент има думата. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, господа председатели, господин премьер. Бих искал да започна с това какво уважение е, се отнасям към посланника на Унгария в Лисабон. Той прави изключително много относно заздравяване и разширяване на взаимоотношенията между нашите страни. Даже е, научи португалски, което за мен е изключително важен фактор. Почитаеми госпожи и господа, аз искам да приветствам тази инициатива. Тя е много важна за бъдещето на Европейския съюз, а също така е важна, защото очертава ролята на националните парламенти. Когато се изгражда Европа, логично е да се очаква националните парламенти да работят съвместно на европейско ниво. Това, което правим днес и вчера, посочва именно ролята на националните парламенти както в държавите членки, така и в държавите, които скоро ще станат членки на Европейския съюз. Знаем, че това е неизбежно. Все някога държавите членки от Западните Балкани ще станат членове на Европейския съюз, но знаем колко е труден път и знаем какви са проблемите. Европа също е изправена пред проблеми в този изключително сложен днешен свят. Но политиката за разширяване за щастие е успешна в Европейския съюз. Трябва да гарантираме консолидацията на съществуващото в Европейския съюз да получи подобаващото се внимание. Защото разширяването и консолидирането, двете страни на равенството трябва да се развиват както културното и политическото многообразие. Не можем а, да вървим по-отделно. Трябва да бъдем единни и това ще направи Европа по-силна. Ние сме в другия край на Европейския съюз, спрямо Западните Балкани в Европейския съюз. Но, въпреки това, Португалия е редом до останалите държави членки в Европейския съюз, допринасяйки за разширяването на съюза и а, по посока интеграцията на Западните Балкани. Като всички останали държави, ние също искаме да дадем своя принос, за да може Европейския съюз да бъде по-силен и да гарантираме разширението да продължава и да се ползва с доверието на гражданите. Благодаря. Благодаря, господин Илчев. От Европейския парламент има думата. Аз съм дълбоко убеден, че европейската перспектива на държавите от Западните Балкани е напълно осъществима. Споровете, които ние водим днес, е за скоростта на този процес, за неговите фази и евентуално за онези допълнителни усилия, които сме длъжни всички да положим, за да избегнем неочаквани проблеми, да предотвратим някои неприятни изненади. От тази гледна точка смятам, че освен политиците и парламентаристите в Европейския съюз, в европейските институции и в държавите от Западните Балкани трябва все повече и на все по-силен глас да говорят интелектуалците и експертите. Не съм убеден, че знанието за живота и за процесите в Западните Балкани е достатъчно в Европейския съюз. Този район е изключително своеобразен, той е с много сложна история, той в момента понякога изпада в плен на старата митология за граници, националности, интереси, коалиции и съюзи. Ето тук министър-председателят Орбан много правилно постави въпроса за това да не се смесват статутите на отделните държави кандидатки това, което представлява оценка за Черна гора или за Харватия или за Сърбия, да не се смесва. Аз лично, извинете, подозирам подобна спекулация в другия голям диспут на Западните Балкани за името на Македония. Защо двете страни не преговарят интензивно и реално? Много пъти ние тук сме излизали с декларации и резолюции, в които казваме нещо банално че насърчаваме Гърция и Македония да положат интензивни усилия под патронажа, под егидата на ООН. Това вече е клише. Това не работи. Това не произвежда резултат. В момента, в който в Средна Европа една държава е на път да промени името си и да махне част от него, толкова ли е трудно да се намери вариант за името на Македония? Ако двете страни не се споразумеят, императивно пред нас възниква казусът с Косово, който след като не е признат от пет държави членки, също не може да извърши напредък. Мисля, че трябва смело и отговорно да назоваваме нещата с истинските им имена и да не се боим да влизаме в дълбочината на проблемите. Възможно ли е, например, Гърция и Сърбия да имат интерес от този спор, така че Македония да настигне Сърбия или едната да изпревари другата? Всички тези причини, ако те бъдат открити и ако съществуват, трябва да бъдат неутрализирани и това е наше общо задължение. Освен това искам да кажа, че европейските институции са в някаква степен длъжници към страните от Западните Балкани. Аз напълно подкрепям Дорис Пак, която апелира за ревизия на Дейтънските споразумения и за засилване на европейското присъствие в държавите от Западните Балкани. Благодаря ви.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 Орбан. И искам да, от шанса, че той е в залата, бих искал да попитам. По отношение на унгарското гражданство и гражданите Централна и Източна Европа, искам да попитам каква е ползата и има ли ползи, ползи за този регион това гражданство? Госпожа Бауър. Чешката република има думата. Господин Бауър. Благодаря, господин председателю. Използвам предоставената ми възможност да говоря от името на чешката делегация. Вярвам, че министър-председателя Орбан и неговата държава се справят много успешно като председатели на Европейския съвет. А, просто е случайно, че говоря след словашкия си колега, между другото. Но вие в момента сте на руля в много трудно време, господин Орбан. Чешката република също е изправена пред много сериозни проблеми например, кризата за газа Украина-Русия и трябва да се справяме с сериозни економически проблеми. Положението никак не е лесно. Но по отношение на бъдещото разширяване искам да кажа следното. И слушах речите на министър-председателя Орбан и председателя Барозо. И мисля, че формулирахте много добри позиции. Описахте как Европейският съюз би трябвало да подходи по отношение на държавите от Западните Балкани и вие много ясно посочихте какво всъщност очаква Европейският съюз от тези страни. Вярвам, че по-настоящем Европейският съюз има редица вътрешни свои проблеми, сериозни економически проблеми, с които трябва да се справи. Понякога ние не правим онова, което е правилно, а онова, което е политически възможно да бъде преглътнато. Знае, че не говорим в момента за економика, а за Западните Балкани, но някои от предишните оратори вече посочиха, че някои е, делегации на някои важни държави членки всъщност ги няма тук. Така че обръщам се към вас, господин Орбан и към вас, господин Барозо. Мислите ли, че економическите мерки, които сме а, е, възприяли и свързани с пакта за стабилизиране или економическия пакет, които са прияти, дали това са правилните механизми, за да могат а, е, да укрепнат държавите членки? защото в противен случай ще има економически проблеми и ще бъде трудно да се задълбочава процеса на разширяване в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Господин Хопал от Унгарския парламент има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, 2011 година би могла да бъде повратна година по отношение на стабилизацията на Европейския съюз. Тук имам предвид обаче поврат, а, а, казвам повратна, но в отрицателния смисъл на думата. Защо? В Европейския съюз се натрупва опит, но набраната скорост може да спре, ако присъединяването на Западните Балкани се забави. Никой не е сигурен какви биха били последиците от това. Именно заради това Унгария, в чието ръце в момента е ротационното председателство, постави интеграцията на Западните Балкани сред е, своите приоритети. Това е един регион с богата история, с много връзки и на север, и на изток, и на запад, и на юг. И няколко от ораторите, говорили вчера, подчертаха, че културният диалог може да бъде катализатор в региона. Именно заради това смятам, че Европейският съюз трябва да направи всичко по силите си, за да продължи културния диалог и традиционно доброто сътрудничество. А етническите малцинства и групи също могат да участват в този процес на катализация. Модела на отношения в някои страни в региона биха могли да, би могъл да служи за пример за други страни в Европа. И на практика може да се каже, че Западните Балкани са нещо като микромодел на Европейския съюз. Има условия и изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от държавите кандидатки, но същевременно времено те имат право да получат своето място в европейското семейство. Що се отнася до присъединяването на Унгария? Мисля, че това ще бъде много важен въпрос за следващите месеци. Много важно ще е държавите членки да се борят за финализиране на преговорите. Благодаря, господин Шталер от Австрия има думата. Zunächst möchte ich dem Herrn Premierminister gratulieren, dass er die äh, ungarische Präsidentschaft. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя министър-председателя за отлично протичащото унгарско председателство. В началото на председателството Унгария се сблъска с доста трудности. и получи някои критики, които обаче според нас не са основателни. По отношение на Западните Балкани приветствам натрупания опит от присъединяването на страните от Юго-Источна Европа. Трябва да използваме този опит. Присъединяването на страните от Западните Балкани не би трябвало да означава ускоряване на преговорите – а по-скоро насърчаване на тези страни да се подготвят напълно за своето членство. И тук Европейският съюз трябва да даде своята подкрепа. Но първо държавите трябва да бъдат одобрени като страни кандидатки. Някои от тези държави полагат огромни усилия, за да се подготвят за членството в Европа. Една такава страна е Албания. Ако вземем обаче примера на Харватия, там преговорите трябва да се задвижат възможно най-бързо, защото Харватия е постигнала много добри стандарти. И в сравнение с някои страни, които вече са членки, така че тя вече заслужава членство. Що се отнася до това как да работим с народите от Западните Балкани, историята показва, че това е една деликатна тема. И във връзка с казаното от госпожа Пак, съгласен съм, че не трябва да проповядваме на хората от Западните Балкани. Трябва да подчертаваме факта, че културното и етническо многообразие в Западните Балкани е богатство. По отношение на историята, разбиранията за историята в тези страни също са доста противоречиви. Затова, що се отнесе до историята на Западните Балкани, също трябва да подхождаме изключително внимателно. Деликатен е и въпросът за името на Македония и спорът с Гърция за името на тази страна. Разбираме позициите и на гърците, и на македонците, и се надявам, че ще имаме възможност да дадем възможност на двете страни да достигнат до решение на този въпрос, като вземат предвид и историята на своите народи. Miután Elena Gajduskova, asszonynak a Cseh köztársaság szenátusa. Благодаря, госпожа Гайдушкова от Чешкия сенат има думата, но преди това нека да предам председателството на господин Мартинес. Я бих хотела подяковат е, Европскому парламенту. Благодаря много. Искам да благодаря на Европейския парламент и особено на председателя господин Бузек. Искам да поздравя унгарското председателство за това, че организира това изключително интересно събитие. Събитие е интересно и полезно и за държавите членки на Европейския съюз, и за Европейския съюз като цяло, и надявам се за представителите на страните от Западните Балкани. Чухме много изказвания за ролята на културата и образованието за това, че има една обща история, която не трябва да разделя младите, а трябва да ги обединява. Това не е лесно да, обаче, но проектът на Европейския съюз е добър пример тук. Нека да си припомним думите на Робърт Шуман, един европейски политик, който беше в затвора, когато очерта визията си за Обединена Европа. Neměli bychom to zapomínat ani v ekonomických problémech. И усилията ни трябва да се основават на помирение, на прошка и на економическо сътрудничество. Европейската интеграция е много важен стимул за бъдещето на Западните Балкани. И трябва да се борим е, за преодоляване на проблемите. Това може да стане само ако работим заедно. Уверявам ви, че Чехия разглежда разширяването като много важен процес. Независимо от това дали говорим за представителите на управляващата партия или опозиционните партии. Пожелавам успех на Западните Балкани и успех на преговорите за всички нас. Благодаря. Ето поех председателството и бих искал да благодаря на колегата за добре свършената работа, за доброто председателстване до тук. Искам да поздравя и унгарския парламент за всички положени усилия е, за подкрепа на унгарското председателство в организирането на тази конференция. Затова е, искам да благодаря и на съпредседателя на заседанието. А сега Давам думата на Маркос Ернандес, сенатор от Испания. Благодаря, господин председател. От името на испанската делегация бих желал да потвърда нашия ангажимент за бъдещето европейско бъдеще на държавите от Западните Балкани. Обаче това стана ясно по време на Испанското председателство, когато организирахме в Сараево на среща на върха с участието на представители от всички тези страни. Вярваме, че може да се намери решение. Може да се намери решение и между гръцките е, власти и е, Бюрм. Имайки предвид, че е, това ще даде възможност да продължи Македония по пътя си към членството в Европейския съюз. Бележим напредък напоследък в областта на интеграцията за държавите от Западните Балкани. Движим се към либерализиране и облегчаване на визовия режим за тези страни. Виждаме и помирението между държавите в региона. Проблемите между Сърбия и Черна гора, например, се уреждат. И когато 2010 година започнахме да работим по този проект, е, свързан с интегрирането на тези страни и хода на преговори за присъединяване, вече се е, успех, и Отново искам да подчертая, че Испанския парламент подкрепя процеса на интегриране на държавите от Западните Балкани в Европейския съюз. Ние сме ангажирани към този процес и се надяваме, че той ще приключи успешно. Така че от името на Испанския сенат благодаря, че ми дадахте възможността да говори тази сутрин. Благодаря. И сега последния оратор от списъка е колегата Орея от Румънския сенат. Mulțumesc. Благодаря. Най-напред искам да споделя с вас а, така душевното си състояние. Малко а, съм смутен от началото на нашите е, а, дискусии. А, спора, който се разви между румънската делегация и а, албански депутати. Това отразява само едно слабо напрежение, което съществува в регион на Балканите. Нищо повече. Не може да се говори за голямо напрежение. Ние имаме много общо помежду си. Искам да подчертая, че от подобни дребни къвги никога не може да се засегне приятелството между албанци и румънци. Аз а, съм а, свързан а, с най-стария университет в Румъния и а, с всички албански университети а, сме създали мрежа а, на университетите а, в а, Балканския регион и нищо не може а, като политическо изявление да се отрази върху ефективността на тази мрежа. Ние на напълно сме е, реги... интегрирали е, региона на Западните Балкани е, в нашата мрежа и смятам, че европейската интеграция е естествен процес, който ще протече отвътре навън. Балканите са единни в своето разнообразие, така както казваме същото и за Европейския съюз, нали? В бъдеще ще постигнем много положителни резултати. Обеден съм в това. Един бивш цар в регион Молдова, в Румъния, е казвал Скъпо училище, вярвам ти. Това може да кажем за всички страни в Балканите, в региона на Балканите. Вярно е, че е, е, това е регион с много смутна история, но пък там е много богат животът. Европейският съюз е длъжен да признае е, Западните Балкани е, като е, особено богато и ценно място, от което имаме нужда. Не само е, те имат нужда от нас. По-скоро Европейският съюз има нужда от тях, а всъщност истината е, че всички имаме нужда един от друг. Благодаря. И с това приключва списъка на заявилите се оратори. Позволете да благодаря на всички, които взеха думата, говориха ясно и спазиха работното вре... уреченото време за изказване. Благодаря. И сега бих да дам думата на господин Баросо и господин Орбан. Много ви моля, господа, за кратки обобщения. Обикновено е, председателите на Комисията Европейския съюз и парламент нямат ограничения във времето да изказване, но сега ви призовавам, много ви моля, е, Имайте предвид ограничението във времето, имате думата, така че да може да отговорите на чудото в дебата. Господин Баросо. Имате думата, господин Барозо, и много внимателно ви слушаме. Господин Барозо, първо искам да кажа, че много внимателно изслушах всичките ви бележки с голям интерес. Проследих дискусията. Искам да отговоря на конкретните въпроси, които ми бяха зададени. Първо за назначаване на посланник на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. Вчера баронеса Аштън уведоми комисията, че е, приключва процеса на подбора. Е, тя търси е, дипломат с много голям опит, тъй като е, нашето посолство там ще има е, задачите е, на предишната делегация, но и ще бъде специален представител посланика за политическата визия на Съюза, специален представител по политическите въпроси. По отношение на другите зададени ми въпроси, за економическото положение в Европа и инструментите за справянето с него. Мисля, че ние сме предприели възможните мерки. Те са амбициозни. Ако поискате личното ми мнение, аз бих предпочел да стигнем и по-далеч в координацията на економическите политики, но все пак смятам, че на последния Европейски съвет постигнахме много добър консенсус. Сега имаме е, добри инструменти. Инструментите са важни, но те не са всичко. В Европа често говорим за процедури, за институции, но не говорим за политическата воля и решимостта да се работи съвместно. От гледна точка на фискална консолидация, структурна реформа, е, сега вече наистина можем в дух на сътрудничество да разискваме тези въпроси е, при наличието на съответните е, инструменти, при спазване и на волята на Европейския парламент, комисията и съвета и ще постигнем напредък. също имаше въпрос от лорд Тевенсън за това как да привлечем в процеса онези държави членки, които не проявяват голям интерес към разширяването на Съюза. Вярно е, че интересът към разширяването на Съюза, ако мога така да се изразя, е диференциран в различните държави членки на Европейския съюз и в отделните сегменти на общественото мнение. Е, говори се за е, умора от разширяване. Такава няма в Европейската комисия. Ние сме е, привързани към понятието за разширяване. Смятаме, че това е важно за европейската економика, за бъдещето на Европа. В началото на изказването си казах, че Разширяването на Европа е не само една от най-успешните политики на Европейския съюз и утвърждава мира, плурализма, правовата държава, економическото благоденствие. Мисля, че това е едно от най-големите постижения в европейската история. Ако си помислите за нещата в перспектива, първоначално Европейският съюз имаше 6 членове, след това 9, а сега са 27. Ако помислите за това, наистина е впечатляващо изграждането на това единство след ужасните събития от Втората световна война. И Искам да ви кажа, че когато се срещна с колеги от Америка, Китай или Русия, това, за което те най-много се възхищават на Европа е именно как сме успели да постигнем това единство. Аз лично съм много дълбоко привързан към процеса на разширяване. Това е позиция и на комисията. Волята ни е на лице. Същевременно е ясно, че не можем да снижаваме стандартите. Значи, важно е, страните кандидатки и онези, които искат да станат страни кандидатки, също имат работа за свършване. Ние не казваме, че Европейския съюз трябва да реши проблемите. Ние оказваме подкрепа, но никой не може да замести тези държави при решаването на собствените им проблеми от гледна точка на демокрация, правова държава, борба с корупция, независимост на съдебната власт. И е, е много важно дебатът в това отношение да бъде честен. Мисля, че нашите днешни разисквания бяха честни. Мисля, че една стъпка в тази посока е да направим това, което правим вчера и днес, да ангажираме националните парламенти. Луиш Родригеш каза съвсем ясно, че Португалия подкрепя разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Това е сериозно послание. Интересно е, че у е, тези страни, които са по-далече географски от Западните Балкани, разбират е, е, значението на това разширяване. Аз а, отидох в началото на втория си мандат в този регион а, и се опитах да ги убедя колко важно за нас е разширяването. Това отразява и дискусиите а, в комисията. Наистина а, се надявам а, скоро към нас да се присъедини Харватия. В момента сме в последната фаза на преговорите. И това може да осветли по нов начин разширяването. Мисля, че това ще бъде повод за много важен дебат в нашите държави членки. Честно казано, някой път се разочаровам от това, че държави членки, които много спечелиха от разширяването, някак не обясняват достатъчно добре и на достатъчно висок глас тези предимства на онези, които искат да се присъединят. Помислете си за растежа на европейския пазар, на общия пазар на Европейския съюз. Този растеж вследствие на разширяването е невероятен, а това не излиза в пресата. Публиката не знае за него. И мисля, че някой път е, е, е необяснимо защо е толкова трудно на политиците, на националните политици да станат и да кажат, искаме разширяването да продължи. Естествено, в економическа криза хората заемат отбранителна позиция – обаче, ако националните лидери и политици не обясняват колко голямо е значението на разширяването, няма защо да се очаква и ентусиазъм по въпроса. За това е необходимо да има такъв дебат за разширяването, за неговото политическо значение, но и за економическото му значение за нашия съюз. И мисля, че срещи като тази вчера и днес са именно в тази посока. Мисля, че господин Буштинаро засегна въпроса за ролята на политическите семейства в Европа. И искам ясно да се изкажа в тази посока. Не само в Западните Балкани, но и в други области на нашата дейност, някой път политическите сили поставят под въпрос политическата легитимност на парламента. Това е проблем. Ние е, говорим за демокрация. Аз съм също политик, е, бил съм министър-председател, харесвам и да приказвам тези приказки. Но е, когато и да в една страна и а, опозицията ми каже, правителството не е легитимно, не зачита свободата на а, пресата, а правителството каже, опозицията не е лоялна, ето ви проблем. Значи, ако ние искаме, ние, кът, вие като евродепутати и вие като членове на националните парламенти, искате да подкрепите така процеса на интеграция на Западните Балкани, трябва да а, окажете а, натиск върху правителствата да възприемат една по-сериозна политическа а, култура. А, да, животът е демокрация, но демокрацията трябва да бъде стабилна. Необходима е култура на консенсус и компромис не за да се ограничава демократичния дебат, не за да а, го лишаваме от живец а за да бъде демокрацията консолидирана. Мисля, че това е много важна мисия за вас и за нас, за всички политици. Както казах вече, разширяването не е технократичен или бюрократичен процес. Това е трансформация към отворено общество, към открити економики. Ние в комисията ще направим всичко възможно разширяването да продължава да заема челно място в програмата ни. Още веднъж искам да благодаря сърдечно на министър-председателя Орбан за ангажимента на унгарското председателство по отношение на тази точка в дневния ни ред казах а, при посещението си а, на Балканите, а, че е, ние а, е, не отстъпваме от позициите си. Ще го повторя и при следващото си посещение и месец. А, е, ние няма да отстъпим от волята си, а, но и те трябва да положат усилия, за да могат да станат пълноправни членове на нашия съюз. Благодаря. Благодаря много. Господин председател на Европейската комисия, Както винаги, вашите, вашите думи са източник на вдъхновение за всички нас. Изредихте множество важни политически уроци, които обещаваме да предадем и на хората в своите страни. Благодаря на унгарското председателство за това, че се опитва да инжектира динамизъм в процеса на евроинтеграция. Дам думата на министър-председателя господин Орбан. Благодаря, господин председател. Нека първо да отговоря на един въпрос, който беше насочен към Унгария. Става дума за гражданството предоставено на унгарци извън Унгария. Моят отговор е следният. Благодарение на тази мярка ние елиминираме дискриминация – Освен това, има много страни, в които двойното гражданство е възможно. Става дума за Харватия, Румъния и Сърбия. Именно заради това не виждам никаква е, причина такава възможност да не се дава на Унгария. С тази крачка всъщност ние слагаме край на дискриминацията. А нека сега да отговоря на въпросите, зададени във връзка с унгарското председателство. Искам да благодаря на всички за похвалните думи. Може би те са малко избързали, защото кой знае, все още имаме възможност, все още има време и все още има опасност да не успеем да постигнем всичко. Но нека да започна с един по-общ коментар. Когато вземахме решения за приоритетите си, трябваше да, да изберем дали нашият, нашето председателство да бъде а, усилена работа или охажване на медиите. Избрахме усилената работа. Именно заради това се съсредоточаваме върху разширяването и въпроса за ромите и смятаме, че работата е добре свършена. А, и се надявам, че до края на унгарското председателство ще бъде направено още, за да заслужим действително вашите похвали. Що се отнася до Западните Балкани – винаги се опитваме да разговаряме с техните представители по възможно най-открит начин. Формулираме становищата си възможно най-любезно, но все пак е, не се лъжете. Вашето положение като страни, е, които се борят за присъединяване, е доста сложно. Има много песимизъм, много съмнение във вашите страни и те са доста по-различни от тези съмнения, е, които ние наблюдавахме в нашите страни преди присъединяването. На доста по-голям голям е скептицизмът при вас. Положението е доста драматично. Ако не успеете да запазите съсредоточаването върху въпроса за присъединяване, ще пропуснем десетилетия, не просто години. Именно заради това а, а, са много важни конференции като тази и искам да благодаря и на Унгарския парламент, и на Европейския парламент за това, че направиха тази конференция възможна. Тук не става възможност за това границите на Европейския съюз да бъдат побутнати по-на изток когато ние станахме членове на Европейския съюз, не, не отидоха границите по-на изток, защото най-источната граница е в Гърция. Но а, тук говорим за Западните Балкани, които в момента са анклав. Трябва да покрием този регион, да го прегърнем, да го включим сред нашите редици. Тук става дума за един регион – който вече е в Европа и искаме да му помогнем да стане член. Трябва обаче за тази цел да се борим срещу скептицизма. И трябва да полагаме за това сериозни усилия. Защото наскоро а, за пореден път си дадохме сметка колко важно е да намираме сътрудници. Насърчавам и депутатите в Европейския парламент да подкрепят този процес. Когато започнахме работа в края на 90-те години, Европейският парламент беше най-добрият ни сътрудник и винаги е, ни е бил съюзник. Председателят, благодаря много господин Орбан за това, че отговорихте на коментарите на колегите. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред на нашата конференция. в която председателя Ковер и аз ще се опитаме да обобщим случилото до сега. За това давам думата на господин Ковер за обобщение. Благодаря. Уважаеми господин председател, Господин председател на комисията, уважаеми госпожи и господа, наистина много е трудно да се говори след господин Барозо и след е, господин Орбан и да се добави нещо наистина все още смислено и недоизказано по този въпрос. Но Мое задължение е да обобща дебатите от тези два дни. Много ми беше интересно, когато слушах изказванията, както вчера, така и днес. И като цяло конференцията беше много полезна и много ценна. Разгледахме процесите, свързани с интегрирането на държавите от Западните Балкани от различни перспективи. Хвърлихме светлина върху всички значими теми в този процес. Бих искал да благодаря на ораторите вчера и днес за цените пленарни изказвания които наистина ще бъдат много важен материал, към който ние ще се връщаме в нашите размисли и бъдеща работа. Сега, мисля, че много по-ясно можем да видим какви са предизвикателствата за Западните Балкани и за Европейския съюз. Сега ги виждаме по-ясно. И в хода на дискусиите бе подчертано, че по отношение на критериите от Копенхаген – Проблемите, свързани с малцинствата, трябва да се разрешат точно и удачно преди присъединяването. И това е изключително важно за този регион с различни етноси. Освен това, бе казано, че по отношение на правосъдието, мигра... миграцията, защитата на външните граници е необходимо да се възприемат още повече а, реформи и да продължи контрола. Бе казано, освен това, че една единна политика в областта на иммиграцията за Европейския съюз и Европа трябва да се изгради и тя трябва неотменно да се следва. Що се отнася до интеграцията на гражданите, бе казано в работната група, че е важно да се включват гражданите по същия начин, и със същата тежест трябва да бъде тяхното включено, как, включване, както и политическите критерии, които прилагаме, така че в крайна сметка да бъде възможно и студенти от Западните Балкани да имат възможност да учат в Европейския съюз. Не трябва да обръщаме внимание само и на културното многообразие. Необходимо е да се учитат всички социални аспекти, за да може да се намерят работни места за хората – да се включат всички тези страни в изпълнението на ромската стратегия, защото е необходимо да си помагат на един на друг в целия процес. Всичко това бе подчертано и от министър-председателя Орбан. Уважаеми госпожи и господа, в обобщение на дебата можем да потвърдим, че нито един оратор не постави под въпрос значимостта на интегрирането на Западните Балкани. Разбира се, не всички държави членки, членки са представени а, в този семинар и много значими участници в Европейския съюз не участваха в дебата. Често бе споменавано, че съществува а, това явление на умора от разширяване но има и явление свързано с умора от влизане в Европейския съюз и това също бе разказано. Но това би могло да заплаши темпа на а, интегрирането на новите държави членки, а, кандидати за статут държава членка. И това не бива да се допуска. Господин Орбан засегна в началото в своето е, първо изказване, че преговорите с Харватия трябва да бъдат приключени максимално бързо, за да може това да обнадежди и останалите държави. Много благодаря за е, ценния ви примнос към дебата вчера и днес. Отново искам да подчертая казаното от министър-председателя Орбан – а именно, че тези държави чакат за членство или за статут кандидат членка и тези държави следва да знаят, че Европейския съюз е най-ценният им съюзник, неотменен съюзник в този процес. И унгарското председателство и унгарския парламент ще направи всичко възможно за да лансира европейската интеграция като процес за страните от Западните Българи. Благодаря за Западни, Българи, Западни Балкани. Извинете. Благодаря за вашето внимание. Благодаря много, господин председател Кевър. Своето изказване няма да повтарям. Казаното току-що от председателя на Унгарския парламент. Аз ще се опитам да ви подам храна за размисъл и да е, засегна някои въпроси, на които се спре председателя Бузек. Ще се опирам и на личния си опит. Естествено, в моите бележки ще видите, че се отразява двояката ми роля в парламента. От една страна аз отговарям за контактите между националните парламенти и Европейския парламент. а от друга страна отговарям за връзките между Европейския парламент и страните кандидатки за присъединяване. Като казвам страни кандидатки, имам предвид и унези, е, които са е, едва в началните етапи е, на този процес и се надявам, че този процес ще приключи бързо за всички и ще доведе до пълноправно членство. От всичко, което чухме, струва ми се, е ясно, че подобни срещи са особено полезни. Това е още по-вярно, когато става дума за общуване между Европейския парламент и национални парламенти от различни страни. Говорим за процес, в който всички имаме участие и в който трябва да вървим заедно. Да работим съвместно. Естествено, това е предвидено в Лисабонския договор, който е, е правния фундамент на Европейския съюз. Ние обаче сме и е, правомерните представители на народите и сме длъжни да работим за тяхното добруване. Е, това обяснява защо трябва да работим съвместно. Защото преследваме именно тази цел добруването на хората. Сега по-конкретно по въпросите, откроени в нашата дискусия. Бих искал да подчертая, че е, тези разисквания се провеждат много навременно. Сътрудничеството е двигателят, който е необходим да се гарантира а, максимално бързото превръщане на страните от а, Западните Балкани а, в пълноправни членове на Европейския съюз. А, тяхното присъединяване не е само добра идея. А, това е нещо, от което се нуждаем. Госпожи и господа, мнозинството от депутатите в Европейския парламент стоят зад това разширяване – но ние не бихме искали то да се простира до безкрайност в бъдеще, да се протака до безкрайност в бъдеще. В противен случай ще изгубим инерция, ще изгубим скорост. Някои политически групи черпят сили от това. Имам предвид не само евроскептиците. Ако този процес се проточи твърде много, повече ще стават пречките пред европейската интеграция на тези страни. Разширяването на Европейския съюз посока към Западните Балкани е, е, е, разбира се, много положително за хората, живеещи там. Но то има огромно значение и за всички нас, останалите – Добре разбрахме, че в днешния глобализиран свят, ако не сме заедно, всички губим. Или трябва да бъдем единни и така да бъдем прави срещу предизвикателствата, или да бъдем разединени и така всички заедно да паднем. Аз тук не говоря за теории. Говоря за нещо, което сме почерпили от собствения си опит. Господин Барозо и аз много добре знаем целият процес с детайли. Да сте на етапа от преди кандидатурата, да станете кандидат, да се присъедините към Европейския съюз. Всички тези етапи са ни познати. Ние много добре си спомняме времето, в което бяхме изолирани от процеса водещ до по-голямо благоденствие за другите държави в Европа. Има страни, които по чисто исторически и географски причини са останали до сега извън Европейския съюз. А, и а, не бива да се позволява тази изолация по такива причини. Затова се нуждаем от тази воля да приобщим и страните от Западните Балкани. Това не е само въпрос на справедливост. А, да, а, трябва да бъде преодоляна историческата несправедливост чрез тяхното включване. Но разбира се, преди да приключи процеса, те трябва да постигнат едно или друго – но в крайна сметка длъжни сме да направим така, че да дойдат при нас. Мисля, че това, на което е, сме свидетели тук, на тази среща, е, че повечето депутати от Европейския парламент и е, представители от националните парламенти са наясно с необходимостта от ускоряване на процеса. Някои страни естествено са по-напреднали, но не бива да създаваме изкуствени пречки, а напротив да протегнем ръка към онези, които не са така напреднали. Онези от нас, които познават отвътре същия процес, трябва да направят повече. Трябва да се оказва повече помощ. Няма да е честно онези, които са успели да влязат в Съюза, да тръщнат вратата зад себе си. Говоря за неща, които аз и Хосе Мануел познаваме много добре. Би трябвало а, повече хора да се ползват от това приключение, наречено Европейски съюз. А, в сегашния глобален контекст в контекста на економическа глобализация, на многостранност при управлението на процесите и бъдещето на Европейската общност, на, всъщност на международната общност, никоя държава членка не може а, да бъде достатъчно силна, ако е изолирана. Трябва да бъдем единни, за да имаме необходимата тежест на световната сцена. Така ще използваме глобалните процеси в полза на европейските интереси. И да оказваме ще, ще ни позволи това да оказваме влияние а, върху световните процеси а, чрез европейските ценности, а, върху които се гради целият Европейски съюз. Благодаря много на господин Кевер, благодаря Хосе Мануел, благодаря на всички ви, които дойдохте до тук, а, за да участвате в а, нашата работа. Благодаря на всички административни сътрудници, които направиха тази среща възможна. Председателят любезно благодари на преводачите, които явно са се увеличили за случая. Те обаче ни позволиха да общуваме безпрепятствено. Следващата подобна среща ще бъде при полското председателство. Знаем на коя дата ще бъде проведена. Тя все още не са зададени темите, но тя несъмнено ще бъде не по-малко интересна. И в заключение искам да се спра на един въпрос, който бе засегнат от един от ораторите за младото поколение, за младежите. Искам просто да кажа, Добре дошли е, на младежите от моя район в Испания, Кастилия Ламанча, е, които са сред нас със своя учител. Искам да кажа, че много се радваме на тяхното присъствие. С това закривам сесията и още веднъж благодаря на всички ви. Пожелавам ви леко пътуване до дома.